Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Уважаема госпожо президент Робинсън, почитаеми членове на националните парламенти, уважаеми колеги от Европейския парламент. Първо ще дам думата на председателя на Комисията по правата на жените и равенството на половете Раче Гарсия Перес. Нашето заседание започва в четвъртък сутринта в Брюксел с известно закъснение, но Госпожа Гарсия Перес е затруднена. Тя ще се присъедини към нас след няколко минути. Нямаше как да пристигне тук на време. Затова и се обръщам към вас с молба за разбиране. Искам да ви благодаря за възможността да говоря на това важно заседание – Много е хубаво, че в контекста на Международния ден на жената, 8 март, Комисията по правата на жените реши да организира тази проява. Няма никакво съмнение, тя е навремена и абсолютно необходима, защото ние трябва да говорим по въпросите, включени във вашия дневен ред. Да говорим за миграционната криза и бежанската криза,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 Уважаеми дами и господа, като председател на Европейският парламент, аз също понякога закъснявам по причините, които забавиха и госпожа Гарсия Перес, най-вече свързани с пътното движение в града. Така или иначе, за мен трябва да кажа, че многото заседания, интервюта, дискусии за бежанската криза, в които съм участвал, са болезнени, защото виждаме, че един много сложен проблем се редуцира до обсъждането дали да не затворим националните си граници. Бежанците често се представят като заплаха за нашите общества, а не като хора, които всъщност бягат от войната като оставят след себе си всичко, за да намерят едно по-безопасно място. Всъщност, беженската криза е криза свързана с хората, хора, които имат нужда от нашата помощ. Все повече като бройка от тези хора са жените и децата. През февруари 2016 година ЮНИЦЕФ докладва, че броят на жените и децата, които идват в Европа, за първи път е надхвърлил този на мъжете. За първи път, откакто започна кризата. Същевременно жените и децата са по-уязвими, те са предмет на дискриминация, на погазване на техните основни права. На първо място трябва да се борим с насилието срещу жените, независимо дали то се извършва в страните им по происход, по време на пътуването към страната, която ще ги приеме или когато вече са прияти в Европа. Всъщност при повечето конфликти правата на жените се погазват, особено когато пътуват сами. Имаме сексуално насилие, което се извършва от престъпни групи, от трафиканти, от най-различни хора по техния маршрут. Няма как да не споменем трафика на хора и проституцията. Всъщност, когато тези жертви получават закрила в страна от Европейския съюз, трябва да се отчитат техните специални нужди, а те всъщност се нуждаят от специализирана психосоциална грижа, консултации, за да надмогнат травмата. Има още един много важен проблем, свързан с бежанските лагери, тези в Турция и тъй наречените приемни центрове в Гърция, трябва да се отчитат специалните нужди на жените и децата, що се отнася до хигиената, правото на личен живот и безопасността. Всъщност аз посетих бежанския лагер в Килис, Турция, и със собствените си очи видях, че има специални обучителни и образователни програми за жените и момичетата – за да може те да оцелеят и да се чувстват по-силни. Това беше чудесно преживяване и в това отношение трябва наистина да признаем инвестициите и усилията на турските власти на границата с Сирия. Знаем обаче, че единствено 10% от сирийците в Турция живеят в тези лагери и така стигам до третия проблем, на който искам да се спра – необходимостта да интегрираме в собствените си общества жените бежанки и момичетата. Това означава да улесним достъпа им до трудовия пазар, включително и чрез езиково обучение – да улесним достъпа им до висококачествено обществено образование. Това въжи и в Европейския съюз, и в третите страни. Тези усилия струват пари, разбира се, и на бъдещата среща на върха в понеделник между ЕС и Турция – Европейският парламент като участник също ще обсъжда въпроса как да се предоставят необходимите средства. Ние можем да използваме Европейския инструмент за бежанците в Турция и чрез него да дадем перспективи на бежанците, които живеят там, за да не се чувстват принудени да започват своите опасни пътувания. Уважаеми дами и господа, бежанската криза всъщност е свързана с хората. Тя е една много сложна тема, няма лесни решения. Европейският съюз е въвел общи правила – за справяне с бежанците и мигрантите. Достатъчно е да споменем Шенгенския граничен кодекс, Дъблинския регламент, системата за спешно преместване на бежанците. Нашият съюз е изграден върху първенството на закона и солидарността между държавите членки. Но през последните няколко месеца бежанците и мигрантите, които идват в ЕС, всъщност не се третират съгласно съгласуваните между нас правила. Съгласно солидарността това е несправедливо. Сега е време да се върнем към система, която се основава на правилата, одобрени и приети от всички. Система, която също така да се прилага спрямо всички. Въпросът е дали можем заедно да стигнем до тези общи правила преди да е твърде късно. Историка Кристофър Кларк в един по-различен контекст беше казал, че трябва да се запитаме дали всъщност не тръгваме като сумнамбули към една Европа на затворените граници и умове. Аз ви желая ползотворен дебат – Що се отнася до измерението, свързано с равенството на половете, аз очаквам да получа и вашите предложения за подобряване на сигурността на жените бежанци и техните деца. Ние би трябвало да подобрим тяхното положение в бежанските лагери, както и интеграцията им в нашите общества. Съжалявам, че трябва да ви напусна заради друго заседание, в което участвам. Необходимо е да подготвя и заседанието на председателите и председателките на различните групи в парламента. Всъщност, госпожа Могерини е тук. Тя знае, че основни теми са свързани с миграцията, с срещата на върха Европейски съюз, Турция, следващия понеделник. Надявам се че разбирате по какви причини не мога да остана по-дълго, но сега ще дам думата, разбира се, на Мери Робинсън, нашия високо уважаван гост. Благодаря. Thank you very much, President Schultz. Благодаря, господин Шулц. Благодаря за, тези, за този сърдечен, за това сърдечно обяснение, и за началото на, на заседанието. Уважаеми дами и господа, членове на е, Европейския парламент, е, депутати от националните парламенти е, на Валсофи, ако мога да се обърна с вас по този повод с драги братя и сестри, Радвам се, че мога днес да говоря пред вас. Е, аз бях през 2011 година в парламента и държах реч по повод на 100 годишнината на Международния ден на жената. Това беше много важно, много хубаво събитие, но днес имаме е, събития, които са също много важни, които поставят под въпрос нашите ценности. Жените бежанци. Аз се съсредоточавам върху тим правата на жените беженци и на беженците по принцип в Европейския съюз, защото ние като депутати трябва да се застъпим много сериозно, много ясно за тези права. Дали имаме възможността и е, фантазията да, се, да си представим, че сме жена, която трябва да напусне своята страна. Сомалският, сомал, сомалски, британският поет а, е, Варсан Шари казва следното. Никой не напуска дома си, ако той не е паста на акула хукваш към границата. Когато целият град е хукнал, съседите тичат по-бързо от теб, съученикът ти, който те е целунал за фабриката, държи пушка по-голяма от него самия. Напускаш дома си, когато той те пъди. Никой не напуска дома си, ако той не е в пламъци и кръвта ти бочи в ушите. Никога не си мислил, че ще го сториш, а когато мигът дойде, дъхът ти се приплита с химна. Стигаш туалетната на летището, късаш паспорта си и го дъвчеш. Всяка глътка хартия доказва, че назад връщане няма. Трябва да разберете, никой не слага децата си в лодка, ако водата не е по-сигурна от сушата. Трябва да мислим последния начин. Всички бежанци имат човешки права. А бежанците имат специални права по смисъла на Бежанската конвенция от 1951 година. Право на, право на образование, на вода, на храна, на човешко достоинство. Но трябва да специално да се обърне внимание на правата на жените и момичетата. През февруари в един доклад на ОНЕ се казва, че 55% от тези, които предприемат това опасно пътуване към Европа, са жени и деца. За сравнение тази цифра през миналата година юни беше 27%. Ние знаем, че жените са уязвима група и особено когато са далеч от дома си. Е, това е резултат защото те губят своите традиционни структури. Ние знаем, че жените са изложени на риск от сексуална експлоатация и трафик. Ние знаем за докладите от ОНЕ и други институции, че има секс, който, с който жените трябва да заплащат по време на бягството си за различни документи. Ние знаем че има проблеми с репродуктивното здраве на жените и много смъртни случаи има в този контекст. Знаем, че трябва да, да действаме. Е, има насилие от страна на полицията към мигрантите и това е удар по достойството на всички нас. Затова въпросът за сигурността на жените и момичетата е много важен. Естествено, става дума и за мъжете, но ние днес се съсредоточаваме върху жените. Знаем какво трябва да направим, да защитим жените по време на това пътуване. Вашата комисия е представила документ с необходимите мерки, например, да има транзитни центрове, е, в който да има разделение между мъжете и жените. Трябва да има процедури за събиране на семейството трябва да има мерки, които да вземат предвид нуждите, здравните нужди на жените. Трябва да може да се идентифицират жертвите на насилие, защото знаем, жертвите няма да се докладват сами за това, което им се е случи. Има нужда от такива мерки и тези мерки изискват ресурси. Тези е, страни, които поемат най-голямата тежест. На тях трябва да им се помогне да, да помогнат на жените и момичетата. И тази тежест трябва да се разпредели между всичките държави и членки. Тези въпроси ще се обсъдят на 7 март на срещата на върха между Европейски съюз и Турция и на срещата на върха за миграцията на 18 и 19 март. Важно е да се запази човешкото достоинство. Е, поколението на европейските лидери трябва да не се крие зад затворените граници и зад е, обясненията и извиненията за економическите ограничения. Единствено един бърз и сигурен план за действие може да реши е, проблемите. По отношение на разселването, мога да кажа, че може да развием добри механизми, механизми, които да предотвратят е, проблема. Знаем, че тази е, криза ще премине, но разселени лица ще има и в бъдеще. Ние може да предотвратим силите на отблъскване, като подкрепим устойчиво жертвите. По този начин трябва да разберем какво кара хората да бягат от своите страна. Никой, както казва поетът, не напуска дома си, ако домът не е пасна кула. Ние знаем за много фактори. Вода, э, извинявайте, война, преследване, бедност – но има фактори, които са специфични за нашето време и аз имам предвид негативното влияние на климатичните промени. Е, климатичните промени само осложняват ситуацията. Е, става все по-трудно е, хората да запазват своите права. Климатичните промени са глобални промени. Ето, серията, сушата в Сирия накара много местни общности да мигрират. В момента се смята, че именно сушата беше един от осложняващите фактори, които доведе до гражданска война. Влиянието на климатичните промени и миграцията са различни фактори за жените и мъжете традиционните неравенства се задълбочават. Жените зависят много повече от местните ресурси. Тяхна е отговорността да се грижат за дома, за да осигурят храна и вода. И тук фактори като суша, като обезлесяването са много важни. Жените трябва да бъдат включени в бъдещите планове, за бъдещите мерки. Трябва да признаем голямата роля, която жените играят в своите общества. Може да се развият устойчиви решения на местно равнище. Това ще укрепи всички общества и общности и ще може да намали влиянието на климатичните промени. Миграционната криза в момента доказва, че на глобално равнище ние не сме подготвени да посрещнем тази, това предизвикателство. Е, особено европейските страни трябва да признаят, че климатичните промени са сила на отблъскване, която разселва хората, която кара хората да напускат своите страни. Затова европейските лидери трябва да подготвят своите мерки, трябва да подготвят възможности за пропъдените хора да намерят нов дом. дом. И така, новите решения, чрез новите решения, Европейския съюз може да преобърне тенденцията, може да промени историята, история от на страдание може да бъде, историята на страдание може да бъде направена, да бъде преобърната в история на успех. И искам да приключа с нашите ценности, с словата на един много добър мой приятел, който почина много рано, който се застъпваше за човешките права, Авангария Матай. Тя, моята приятелка, каза, в хода на историята идва време, когато човечеството трябва да премине към ново ниво на съзнанието, към по-висока морална плоскост. Европа е изправена пред това предизвикателство в момента. Жените трябва да бъдат чути и аз ги призовавам да ги чуете. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожо Робинсън. Третото встъпително слово ще бъде произведено от Нонал Софи правозащитник, която е помогнала за спасяването на много хора по време на сегашната криза. Заповядайте. Добър ден на всички. Ще се опита да започна словото си без да използвам текста. Ще започна с следното. Ще започна с бутилките, които могат да бъдат тези. Ето, чорапи на жена и две бутилки война. Ако говорим за бежанци, трябва да говорим за тези чорапи и за бутилки води, вода. Това е спасителен поя за всички оне, които не са, си успели, не са успели да си купят спасителен пояс от Либия, защото не са имали пари или защото трафикантът е решил да им вземе всичко, което са имали. От 10 години насам виждам Средиземно море в червен цвят, а не в син. Ние не говорим за цифри, за бройки, говорим за онва, което и крещи и мълчи. Средиземно море е море, в което хора страдат и загиват всеки ден онова, което ни обединява в епохата на, наци, на нацизма, е, че се правим, че не виждаме и оставяме хората да загиват в Средиземно море. А, Току-що се върнах от Гърция, спах в кола, на открито видях страданието на е, жени, тръгнали от Сирия, от Хомс, постигнали, пристигнали в Гърция и от Гърция продължават към е, Германия. При това пътуване преживях насилие от страна на двама представители на граничните власти. Няма да цитирам жените, е, няма да цитирам националностите. Първия път, защото защитих едно семейство. Семейството казваше на полицая, искам да се качим на рейса, защото синът ми се качи на този бус полицаят е, избута с сила семейството правата на хората, на децата, на жените. Мисля, че ако ще говорим за права, всички ние трябва да отидем на границите и да помогнем на мигрантите. Може би трябва да помагаме на мигрантите и на сухопътните граници. Аз не се страх хубаво. За мен няма бежанци, няма иммигранти, бежанци. Аз не се притеснявам за тях, притеснявам се за Европа. Ние всички сме се събрали тук, защото вярваме в ценностите, за които е създадена Обединена Европа. Аз не се притеснявам за бежанците един ден. Те ще се върнат в своята земя, защото те обичат своята земя, както всички ние обичаме земята, в която сме родени. Аз обичам Италия, защото съм родена там. Обичам Сирия, защото съм... Обичам Италия, защото съм израснала там. Обичам Марокко, защото съм родена там. нашата, нашето съзнание, когато се погледнем в огледалото един ден, когато трябва да разкажем на своите деца, че не сме направили това, което сме могли да направим. Това, което мога да направя е, че 10 минути не са достатъчни, за да се представи катастрофата и страданието. Мога само да кажа, че в тези дни се роди едно огромно насилие срещу жени и деца а, от, и жени от а, Сирия през последните 48 часа бяха изпратени 150 съобщения в, на границите Сърбия, Харватия, Сърбия, Македония решават да блокират всички, които идват от а, Рака, защото Рака е под контрола на ИСИС и въпроса, който те ми пращат, което ми казвате преди те страдаха от престъпен диктаторски режим. След това започнаха да страдат, защото терористите завзеха града им. След това решиха да тръгнат Сирия, за да намерят мир, за да могат да заведат децата си в училище. За да не бъде длъжна, е, да не бъде длъжна едно младо момиче да сложи бурка. Всички тези хора са близо до нашите граници, демократична и гражданска Европа и те са блокирани там. Мисля, че би трябвало да се поинтересуваме къде се намират. Те нямат пари, нямат пари да си купят храна. Надяват се да се представи хуманитарна организация и да ги нахрани. Мога само да кажа, че дори когато се раздава храна, много често се лишава мигрантът от неговото достоинство. Аз бях на границата с Македония преди 15 дни и да се редиш на опашка за 3-4 часа по дъжда, когато е студено, за да се нахраниш – е унизително за всеки един от нас. Може би е дошъл момента да се открият хуманитарни коридори. Може би е дошъл моментът е, хората да започнат да стигат е, Европа по легални пътища, защото сега Европа стана затворена и е отворена само за мафията. Аз като европейка се, се страхувам. Не се страхувам от мигрантите, а за... притеснявам се от трафикантите, които организират това. И се притеснявам от момента, в който ще трябва да разкажа всичко това един ден на своите деца. Eh. Много благодаря госпожо Софи. Ще говоря на испански, може би ще ви е необходим превод. Трудно е наистина да чуеш думите на госпожа Робинсън, на госпожа Софи. Просто няма как да не ти се свие сърцето. Трудно е да се говори но ви благодаря за присъствието на семинара. Също така, може би трябва да ви дам някои пояснения. В парламента трябва да кажа, че сме доволни от нивото на посещаемост на проявата. Всъщност 44 члена от 28 парламента са сред нас днес. Това са националните парламенти. Освен това, бих казала, че нашата проява се радва на една от най на едно от най-високите нива на посещаемост. Разбира се, днес ние ще разговаряме с докладчиците, които са взели отношение по темата. Освен това сме осигурили превод на всички официални езици на Европейския съюз. За жалост, националният парламент на Испания нямаше как да бъде представен днес – заради гласуването по съставянето на новото правителство с нощи. Но за сега все още няма резултат. Благодаря ви още веднъж за присъствието. Надявам се, че ще проведем оживен дебат защото всички ние знаем каква е реалността за жените бежанки, за националните парламенти и за Европейския парламент. Това е основна тема. Ние в Европейския парламент неведнъж сме обсъждали тази тема. Струва ми се, че е абсолютно необходимо всеки да поеме своята отговорност и не само да говорим – за срама на Европа, защото имаме толкова много държави, членки и национални правителства, имаме европейските институции, следователно трябва да предприемем действие. Не може дебата да остане само някакви празни думи. Нека поемем своята отговорност и извършим необходимото съгласно нашите задължения. Ние сме предвидили и семинари, както виждате, три различни семинара, в които ще участват членове на Европейския парламент. Вие, разбира се, можете да изберете между семинарите, да отидете от един в друг семинар във всеки един момент. Надявам се, активно да участвате в тях. Разполагате с програмата на семинарите, може да видите кои ще се изкажат във всеки отделен семинар. Един от семинарите продължава в тази зала, а останалите са в различни зали, които са оказани eh, ahí fuera habrá eh, personal del Освен това, пред залата има служители на парламента, които ще ви посочат как да стигнете до залите за тези допълнителни два семинара. Но сега ще си дадем малко време, за да продължим и да организираме работата си. В тази зала продължава работата по един от семинарите, а останалите семинари са в други зали. В 11 часа обаче всички се връщаме в тази зала. Желая ви успех!